Good afternoon, dear colleagues. Uh, I... Добър ден, колеги. Аз ще водя заседанието днес, не Алфано няма да присъства. Започваме нашето е, заседание. То ще продължи до 17.30. След това при закрити врата ще има заседание на е, координаторите след 17.30. Започваме с приемането на дневния ред. Ако не възразявате, предлагам да се приеме така, както ви е представено. The following points. Следващата точка ще е за посещението на е, делегация от нашата комисия в е, Сърбия през е, юли, от 16 до 18 юли. 10 души посетиха Сърбия в е, този момент. Там се срещнаха колегите с много заинтересовани лица, с представители на обществото, на съдебната система, на финансовите власти, независими експерти и представители на гражданското общество, на медиите, и на Асоциацията на следователи. Получихме много подробни е, представи за страната. Тя в момента започна преговори за присъединяване към Европейския съюз. Също така страната се опитва да стабилизира демокрацията, економиката си, защото страда от години от международен бойкот, и от е, организираната престъпност. Сега приканям нашите колеги да които участваха в посещението, да споделят своите впечатления. Евентуално, нека да започнем с нашия докладчик, господин Яколино. Или ако някой друг иска да се изкаже. Добре, заповядайте, господин Яколен. Briefly, two... Господин Ньютон Дан. Аз нямам чувството, че си дигнах ръката, но все пак нека да ви кажа. Изключително интересно беше и мога да кажа шокиращо. Журналистите, които се борят с организирана престъпност, ни казаха две неща, които не мога да забравя едно за бандите в Сърбия, че те се оглавяват от е, бивши е, наемни убийци от времето на Милошевич. И после въпроса къде отиват парите и те казаха, ами има един много красив квартал в Белград с красиви къщи, с мерцедеси отвън и никой нищо там не работи, така че там ще видите къде са отишли парите. Много, много впечатлително, много интересно и върнах се с чувството, че много ми е жал за тази страна. Те имат толкова много проблеми в борбата с корупцията и довеждането и до успешен край борбата с организираната престъпност. Председателят, благодаря, благодаря за толкова кратките бити впечатления. Мисля, че сега господин Сондергард им иска думата. Е, благодаря. Съвсем накратко, моите впечатления. Подкрепям току-що казаното от колегата. Две бележки от моя страна. На първо място разговаряхме с представители на митниците. Не беше възможно да разберем какво се случва на границата между Сърбия и Косово. Макар, че всички знаят, че това е мястото, където минава най-голямата контрабанда – като че лимитническите власти нямат никакви специални задачи с цел спирането на контрабандата на стоки, хора и така нататък. И изглежда, че нямат и ресурси за нещо подобно. Това е нещо интересно за мен. Втората ми бележка, може би и други колеги са останали с такова впечатление, посетихме нещо като клад, един център, където се охраняват различни предмети и собственост, която е взета от престъпници в Сърбия. След това тези предмети или вещи се продават и парите отиват за обикновеното население – Там имаше няколко много скъпи автомобила, а останалите бяха нещо като пълен буклук, ако трябва така да се изразя. За тези по-стари автомобили, които определям като буклук, те са на някъде около 30-40 години. За мен Нещата са малко по-различни, откакто ги описа колегата. Вижда се, че няма кой знае какви печалби от престъпната дейност в Сърбия. Това се видя в този склад. Като цяло останахме доста депресирани и трябва да обсъдим какво да направим, за да сме от полза на сръбското население, за да може то да преодолее тези проблеми, които всички видяхме. Благодаря. Other... Благодаря. И имате ли други коментари за нашето посещение в Сърбия? Господин Яколино, нашият нашия докладчик, моля, заповядайте. Благодаря. По време на пътуването имахме възможност да съберем информация Изключително полезна и интересна информация. Както знаете, и там е стъпила мафията. Много държави и членки все още не са въвели дисциплиниращи мерки, докато в Сърбия има специализирана прокуратура, която се занимава с мафията. Другите неща ги казаха колегите. Видяхме колко е важно да има такава прокуратура в тяхната реалност, особено що се отнася до наркотрафика. Много интересно пътуване имахме, което ни накара да се замислим и за нашата работа. Благодаря. Грация, синьор Яколино. Мадам Фаян. Благодаря, госпожа Файон. Би желела додати само ще некай ствари, чеправ не съм била дел. И аз бих добавила няколко елемента, макар че не съм участвала в самата делегация за пътуването в Сърбия. Бях обаче в Юго-Источна Европа преди няколко седмици на пътуване и затова исках да подчертая някои от проблемите. Един от основните проблеми в Сърбия, отвъд организираната престъпност, като засяга целия регион на Балканите, има и друг проблем. И тя е корупцията, и то системната корупция. Можем да констатираме положително развитие, разбира се. Сръбския президент и новия министър който в момента зае своята длъжност, който ще се бори с корупцията, имат много амбициозни проекти а, за борбата с корупцията. Те ни казаха, че никой вече не е, няма да чувства сигурност, а, че е защитен. Така ни обеща президента. Тоест, ще бъдат разглеждани всички. Първите 100 дни обаче трябва да видим какво ще се случи. Това е първият ласък в а, това правителство. Все пак има специален министр, който се занимава с организираната престъпност и корупцията. И това всъщност ще доведе и до първите резултати. Сърбия направи огромно стъпки напред в сътрудничеството, полицейското сътрудничество, както и борбата с организираната престъпност. Трябва наистина да ги адмирираме, тези стъпки напред. Всички сме съгласни с още нещо. Косово, където има огромна безработица и много висока престъпност и корупция е основен проблем. Затова е важно сърбите и косоварите да работят заедно, да водят диалог за да има сътрудничество между правоприлагащите органи и да се борят срещу корупцията и организираната престъпност. Изключително е важно също така да има и сътрудничество между съдебната система и полицията. Сега тече такава реформа в страната за реформа на съдебната система, но това е дългосрочен проект. Направени са първите стъпки за независимостта на магистратурата дълъг процес, пак казвам, но очакваме Сърбия да го направи, защото е страна кандидат. Благодаря. <clears throat> Ähm, ähm, Следващият оратор. Благодаря. Надявам се, че няма да се наложи да повтарям това, което казаха колегите. Две неща ми направиха впечатление по време на нашето посещение. Първо, колко много са ангажирани младите хора, които служат в момента в митницата, в полицията. Те постигат много сериозни успехи. Бях, беше ни показан един а, проект а, за конфискуване на собственост и доходите от подобна дейност, примерно, са употребени за изграждането на детска градина. Те госпожа Вайон е много права. Трябва да дадем малко време на новия парламент да може да започне да прилага новите разпоредби, особено що се отнася и до тръжното законодателство. В миналото процедурите по обявяване на търгове бяха свързани с корупция. Това засягаше почти една трета от БВП. Сега вече има нови разпоредби за тръжните процедури, всички са съобразени с изискванията на Европейския съюз, много са амбициозни, даже новия закон на моменти надхвърля режима на скандинавските страни дори. Но остава да видим как ще се приложи на практика, защото най-често това е основната трудност. Определено в парламента, в правителството не липсва воля и това само по себе си е добър знак. Госпожа Бургеция. Грация, президента. Джунго Шоло, Искам да добавя и аз няколко кратки думи по отношение на впечатленията, които ми останаха, остави е, това пътуване. Имам и други впечатления по един от най-тревожните елементи – свързани с борбата с организираната престъпност и корупцията. И става дума за прането на пари. Смятам, че сме изправени пред една държава, където културата на превенцията, на контрола и борбата с напрането на пари са не особено добре сложени, ако мога така да се израза. Европейския съюз трябва да обърне внимание върху тези аспекти, като извършва мониторинг на инициативите на всички власти, правоприлагащите на правителството в тази посока. Оставам с впечатление, че са много назад и че тази страна може да се превърне в едно от местата, които са или в Европейския съюз, или на границата с Европейския съюз, които да бъдат нещо като райна за онези, които перат пари. Защото банковата им система го позволява и като че ли много слаб контрол се извършва. Така значи че огромно внимание трябва да се обърне в тази насока. Благодаря, господин Боргецио. Ако нямате други коментари по тази точка, приключваме с нея. Благодаря много на колегите, които се изказаха. Всичко, което чухме е доста обезпокояващо. Безспорно не трябва да забравяме тази тема. Подобно визита винаги е, води след това и до последващи действия и ние евентуално ще се върнем на темата, за да видим какво точно е направено след посещението на нашата делегация. И ако нямате други коментари по тази точка, нека да преминем към следващата точка и ще започна да говоря на английски, защото е, бележките са ми на английски. Преминаваме сега по първия работен документ, е, изготвен от нашия докладчик господин Яколино. След това ще разгледаме и тематичните доклади, които са изготвени от четири члена на нашата специална комисия. Ние знаете, че трябва да предадем междинен доклад и окончателен доклад. Господин Яколино ни осведомява, че той ще покрие основните компетенции на нашата комисия пране на пари, организирана престъпност, и третата тема, като ще излезе с доклади е, по всяка една от тях. В момента той ще представи първия доклад. Ние бяхме провели слушвания по отделните теми и в момента господин Яколино ще говори за организираната престъпност. Нека сега да организираме дискусията последния начин. 20 минути ще дадем време на докладчикът да представи темата. Не знам дали са му необходими целите 20 минути. След това ще има кръг за е, нашите колеги, които могат да зададат въпроси. Първо ще се изкажат е, координаторите, след това членовете на групата. Две минути е ограничението за времето за изказване. След това ще чуем отговорите на докладчика. Господин Яколино, имате думата. Бене. Грация, президента. Благодаря, господин председателю. Искам да се опитам да се съсредоточа в това, което ще ви предложа за ваша размисъл. Ще се опитам да бъда максимално кратък. И така, след няколко месеца активна дейност с безценната помощ на много колеги, като започнем с онези, които работиха конкретно по темата, отделните тематични, които ще обсъдим доклади по-късно. След това секретарията, наистина много усилена работа. Първия работен документ всъщност представлява а, нещо свързано с задълбочаване с, по темата организирана е престъпност. Нужно е да бъдем компетентни, да познаваме темата и трябва да можем да организираме своята дейност, така че да знаем какви са феномените. За това решихме да опишем накратко един въпрос, който изисква един социологичен подход. Видяхме колко е важен този въпрос. Престъплението, мафиотска дейност, трябва да бъде записано в законодателството на всички държави членки. Според нас това е така. И това трябва да бъде глобален подход, защото това е изключително важен въпрос. Трябва да тръгнем точно от тази хипотеза. Да съществува такъв престъпен състав записането на такъв тип институт в правното, правната система изисква яснота. Има малко държави членки, които са записали такъв престъпен състав. голяма част от тях въобще от другите пък изобщо не са мислили по въпроса. А това е първа стъпка, ако искаме да има политически приоритет на борбата с организираната престъпност, а Европейския парламент точно това иска. Съдебно-полицейско сътрудничество, тази тема да се дефинират а, стандарти а, по този много деликатен въпрос. Първо трябва да се направи законодателен текст обаче по темата. Казвам всичко това в самото начало, защото според мен това е изключително важно, е, имайки предвид и след думите, които ще кажа след малко. Организираната престъпност е тясно свързана с трансграничната престъпност, така че има нужда от европейски подход, защото това е едно препятствие пред всички ни. Няма дефиниция, няма определение, и това го казвам и в своя проектодеклад. А, няма общо определение, което да е прието от всички за този тип престъпление. В някои законодателства по причини, свързани с източниците на тези феномени, законодателни модели, които трябва да се вземат предвид. Първата стъпка бе да има такава, такава престъпление, да говорим за това, че това е една е, престъпна организация, всяка структурирана група, която съществува за определен период от време, съставена от е, повече от две лица, които си действат е, съгласувано и целят чрез упражняване на заплахи, придобиване на финансова облага или друг вид материална привилегия, която вреди сериозно на економическото и социално сближаване на Европейския съюз днес организираната престъпност е по-силна, отколкото тя бе в миналото, защото се разшири чисто географски и успя да влезе в различни а, слоеве на обществото и проникна в цялата економика. Днес а, дори в предприемачеството са проникнали. Така че имат огромно влияние в а, сфери, които преди като че ли не бяха свързани. В случай не говоря само за географски райони, говоря и за чисто културно погледнато, защото това е един много тревожен феномен. Организираната престъпност закупува съответните стоки, произвежда, съответно влиза в законната економика, трябва ръка за ръка с тях да работят всичките законно работещи ем, предприемачи и започва да навлиза по този начин в цялата економика. Много законна дейност се извършва от мафиози, които върват ръка с ръка с незаконните и онези, които познаваме от край, защото са свързани с старите методи, които постоянно излизат, и от които виждаме как се извличат печалби. Това създава голямо проникване в, на територията и економическите стандарти са изключително високи. Много често работещите там са лица с не голям образователен ценз, особено територии, където има голяма безработица сред младите, също проникват тези лоджи, тези а, мафиотски структури. И това е една почва, един хумус, където расте организираната престъпност. Нашата комисия е създадена точно за това, за да се занимае с тази тема и искаме да има един общ подход, защото това е общо предизвикателство и за това Имаме нужда. La reale attivazione di una procura europea. Създаването на една общоевропейска прокуратура, която да се занимава с тези теми. Необходим е наистина общ подход, една обща прокуратура, която, разбира се, да не взима работата от ръцете на местните прокуратури, а не да работи заедно с тях. Една бърза прокуратура, една небюрократична прокуратура, която може да действа много бързо и да бъде усетено нейното действие. Мафиите работят навсякъде и във всички економически важни сектори. Има четири тематични доклада, които се занимават точно с конкретните видове мафиотска дейност в отделните теми. Аз няма да говоря за тях, защото с крайна сметка искам да бъда и учтив с колегите. Те също трябва да могат да се изкажат по документите. Особено добре изготвени документи, които също аз взех предвид, когато изготвях своя текст. Европол излезе с годишния си доклад съвсем наскоро и говореше за, в този доклад за незаконния трафик. Съответно. По-специално в този доклад а, се говори за доброто предприемачество, както и за проникването на мафиотската дейност а, в предприемаческия сектор. Там също се говори за географски зони, където най-добре се развива това. Говори се за Балтийските а, държави, на юг а, се изброяват държави, Италия. Notevolmente alla luce di fatti che non si sono soltanto verificati това, разбира се, не са само факти, които знаем отскоро. В Северна Италия вече се говори много за мафия. Преди там въобще нямаше мафия. А сега има много. Става дума за един паневропейски феномен, един феномен, който е навсякъде, който присъства в ежедневието. Няма държава членка днес, която не трябва да взема предвид мафиите в работата си. Не, няма такава държава. Незаконните дейности вече биват изключително различни. Търговия с бижута, обществени поръчки, уреждане на матчове, онлайн хазарт, незаконен трафик на хора, на оръжие, на органи, наркотични вещества. Няма сфера, в която да тече някакъв вид економическа дейност, в която да не са оставили следа и групите, е, свързани с организираната престъпност, особено отпадъците. Та навсякъде можем да проследим тази заплаха, което е заплаха всъщност за вътрешния пазар, за здравето на потребителите и всички ни. Този тип престъпна предприемаческа дейност е, е доста мобилна. Економическата криза не блокира и не парализира растежа на тези феномени. Напротив, точно обратното. Те се развиват още по-добре посредством едни странни срещи, които говорят вече за по-конкретно и по-голямо присъствие на всички феномени, свързани с организираната престъпност. Какво може да се направи? Какви оперативни дейности, действия могат да се предприемат? от нашата комисия, за да можем да подходим законодателно въпрос. Някои от тях ги казах. Първото беше да се говори за такъв престъпен състав, свързан с асоцииране с мафиотска дейност защото ако няма такива текстове, няма да може да се намести превентивно нито, една, нито един орган. След това конфискацията и иземването. Господин Мичел също говори, е, е писал доста по този въпрос в своя тематичен доклад. Трябва да има и превентивна конфискация, както и конфискация, дори когато не е приключило съдебното дело. След това да се вземат активите на мафията и след това те да се използват срещу тях за борба с, с различни дейности. След това обществени поръчки. Там също трябва да се намесим. Много често в някои държави членки се дават такива обществени поръчки на фирми, които в други държави членки търпят разследване за дейност, свързана с мафията. Госпожа Яла Сендер пише по въпроса в тематичния си доклад. Говори се и за наркотрафика в този доклад. колегата Диас Демера, също в неговия тематичен доклад. Та, пак да се върна. Конфискация, иземване, защото трябва да бъдем твърди. Има неща, които може би ни тревожат по отношение на конфискацията. В някои държави членки е така, защото няма такова законодателство. Но идеята е да се попречи на босовете, на мафиотите, които са съосъдителна при съда да дават а, заповеди а, извън затвора. Т.е. трябва да бъдат държани в а, строг тъмничен режим. Трябва да се ограничи тяхната свобода. Някои държавите членки не са съгласни, разбира се, но това е една идея. Все пак. В Европа имаме единен пазар и гаранции трябва да се дадат тясна връзка с единния пазар. Аз лично направих такива изменения, заедно с господин Тарабела. Точно по отношение на онези дружества, които в определени държави членки са получили осъдителна причина за работа с мафиотски групи. Също така оперативни въпроси биха могли да бъдат а, свързани с хармонизацията на държавите членки и тяхното законодателство. Всички инструменти, които са свързани с вземането на активите на тези престъпници, би трябвало да бъдат хармонизирани. Трябва да се подсили връзката и работата ни с магистратите. Трябва да се използват новите технологии, е изключително важно и тематичният въпрос на, извинете, доклад на колегата за новите следствени техники е много важен, защото така ще има по-тясно сътрудничество между публичния и частния сектор, ще има по-голяма информация, защото без информация е много трудно да се удари в сърцето на престъпната система. Също така говорихме и за една възможност да е, стимулираме партиите да поемат политическа отговорност и когато изготвят своите предизборни листи. Т.е. да има ясни критерии, които, на които да отговарят а, техните кандидати, да има един етичен кодекс, който да гарантира а, при влизане на едно лице в а, политическия живот неговата, неговия морал. Какви са тези критерии? трябва да се види. Те трябва да бъдат морални и етични. За това, че такива лица не трябва да бъдат избирани в Европейския парламент, това вече сме казали, но това трябва да се повтори и в национален план. Освен това, използването на нови технологии, това пак го повтарям. Това е изключително важно и така ще се гарантира все по-голямо внимание към тази организирана престъпност. Те са жив организъм, движат се навсякъде, адаптира се, трансформира се много бързо – и затова борбата с организираната престъпност е пряко свързана с полицейското и съдебно сътрудничество, което се основава на доверие, но и на подписане на споразумение с трети държави, като започваме с тези, които са между Европейски съюз и северноафриканските държави по отношение на управление на мигрантските потоци. Често те са в ръцете на организираната престъпност. Имаме Дадахте ми 20, имам 16 до сега минути изговорени и искам да дам сега думата на онези, които искат да ми подхвърлят идеи и се надявам да мога да отговоря. Благодаря на секретарята отново за конкретността и за конкретната подкрепа, така както колегите които изготвиха тематичните доклади, за които говорих съвсем накратко, точно за да мога след това да им дам думата, те да си говорят по темите и така те ще могат да развият темите си, да влязат в необходимите детайли. Благодаря. Muito obrigado, senhor Iacolino, pelo, pela sua apresentação. Много благодаря, господин Яколино, за това, че представихте работния си документ. вие разглеждате феномена мафия от социо-економическа гледна точка, не само от юридическа гледна точка и подчертавате необходимостта от паневропейска стратегия. Сега ще започнем с представителите на политическите групи. Започваме с НП, госпожа Матио. Благодаря. Първо, най-топли поздравления за нашия докладчик, е, на господин Яколино. Той е изготвил един отличен доклад. Поздравления и е, за колегите, които са работили по тематичните доклади. Те също са отлични и допринасят съвсем немалко към основния доклад на господин Яколино. Тук се повдигат в много големи подробности въпросите, като се започва с е, определения, дефиниции, то не само на престъпната дейност, не става дума и само за престъпност в Европейския съюз. Беше изключително важно да се подчертае колко важна е борбата с организираната престъпност в Европейския съюз, особено в момента на криза и то борба не само с мафията, а и с организираната престъпност извън Европейския съюз, която започва да става доста обезпокояваща. Докладчикът очертава възможностите за развитие на тази борба. Става дума не само за законодателни предложения, които излизат от комисията за конфискуване на активи, придобити с престъпна дейност, но в, е, което се представя от е, тематичния доклад на господин Мичел. Там се дават няколко варианти за това как може да се направи това конфискуване, но също така докладчикът е, говори за това какво се прави в Италия, например, за конфискуване на печалбите от криминална престъпна дейност, което също е начин за борба с организираната престъпност. Друга от тематичните доклади е много важен на господин Диас Демера, а именно доклада за картелите, свързани с трафика на наркотици, с което, който пък прави връзка и с доклада на другия наш докладчик за трафика на хора. Това е доклада на госпожа Яла Сендер. А, мога да кажа, че първия доклад за организираната престъпност трябва да бъде е, разглеждан като, как да кажа, една е, трета, един първи етап, който е много, много изчерпателен по темата а, мафия. Действително всичко, всичко се третира там като аспекти на дейността на мафията, свързан, връзката с европейската економика. Дават се цифри, които са много обезпокоителни. Така че тук пред а, нас на масата стоят едни изключително изчерпателни доклади. Уж, е, уж документ. Благодаря, госпожа Матио. Сигурен съм, че ще обсъдим подробно тематичните документи малко по-късно днес. Те са изготвени от четирима колеги от името на социалистите и демократите госпожа Бурселино. или координатора. Кой? Координатора е заменен. Благодаря, господин Яколино, за извършената работа. Сигурна съм, че много точно е работил. Ще рабо... говоря едно по едно по въпросите, които искам да засегна. Първо искам да подчертая, че ние сме комисия за организираната престъпност, прането на пари и корупцията. И затова смятам много да се внимава а, по тази тема. Корупцията и прането на пари. Защото те си кръстосват пътищата по един оперативен начин, ако мога така да кажа, в рамките на организираната престъпност. За съжаление, всичко това, което се случва в Италия по-настоящем не само в Италия, ни кара да гледаме много тревожно към този феномен, най-вече корупцията. Трябва да има обща дефиниция в Европа и това е изключително важно, за да има ясен престъпен състав, организирана престъпност, защото иначе няма да можем да се разберем изобщо един с друг по останалата част от доклада. За... Искам да добавя към това, което казахте, че би било много важно да се говори също така а, за външна помощ защото това е сивата зона, която дава възможност на различните видове организирана престъпност и най-вече различните мафии да извършват дейността си по места и да имат връзки с политиката и економиката. Още нещо важно. Сега едва ли всичко идва от италианските мафии, да ви кажа, трябва да го кажа. Често се говори за италианските мафии, които са отишли в тази държава или тази държава да работят. Не е така. За съжаление, има много местни. А, нашата мафия явно е била школата, за съжаление, но трябва да се намери в отделните държави членки унези е, организирани престъпни групи, които си се раждат е, на тяхната територия, които след това, разбира се, се свързват с другите мафии, с италианската, и с кои или не, и работят заедно. М например, Германия това, което се случи там. Не само италианската дрангета, която е от Калабрия, но по принцип сега работи в Германия е, и прави връзки с местните групи. Тоест, има мафии, които избира се излизат в чужбина, но пък там намират почва, която ги приема много добре. Социологическия подход, каза ти, е много важен. Добре, но това да бъде основно, според мен не е правилно. За мен това е някакво следствие. Не мисля, че то е основния момент, защото иначе ще загубим от поглед естеството, сърцевината на организираната престъпност. След това връзката с политиката. Това е един от най-важните, една от най-важните теми, която трябва да бъде разгледана много по-органично, много по-ясно и силно. Говореше се в работния ви документ за работа с местните институции или етичен кодекс за изготвяне на политическите листи. Не бива да свеждаме нещата само до там, защото не само местната администрация бива проникната. Говорим за политиката по принцип, цялостно. Тя не зависи политиката само от е- предизборните листи, защото виждате днес как е пропита политиката с елементи от организирана престъпност и как тя а, също е корумпирана и също пере пари, за съжаление. Нещо друго, което цитираш тук. Европол и доклада им. Там се говори, госпожо Борселино, трябва да приключвате. Да, да, да, последното. Исках да приключа с това. Не разбирам защо в доклада на Европол се говори за Юго-Исток, Северо-Исток, казват се държави, след това се изброява Италия се говори само за Южна Италия. Решихме да отидем в Милано с нашата комисия, така че ето ви и Северна Италия ще гледаме върху цялата страна. 3 е, е, Да. Отбелязахме си и вашия последен коментар, но би трябвало да се ограничаваме до 3 минути, защото няма да можем да дадем думата на всички. Бил Нютън Дън сега от името на Алде. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашия уважаван колега Салваторе. Страшно много усилия са положени по една мащабна тема. Важен въпрос поставихте. За кого правим този доклад. Защото ако знаем кой е нашия адресат, можем да включим точното съдържание. Струва ми се, че ние като че ли докладваме пред обществеността, а пък правим препоръки за действие към държавите членки и комисията. Надявам се, че ще се договорим относно целите Документа Яколино дава една добра отправна точка. Много елементи още липсват. Един от тях. Има изключително голяма престъпност на не толкова високо ниво. Фалшифициране, например, на чанти, на лекарства, на CD, е, DVD и така нататък. Така се разрушават работни места. А полицията винаги се опитва да разследва организираната престъпност, най-важните знаковите дела. Други престъпления обаче, които не са толкова знакови, а със също такъв голям мащаб, не се разследват. Така че трябва да предвидим средства за полицията, за да може тя да разследва всичко и видове престъпления, които разрушават милиони работни места и лишават държавните хазни от милиарди евро. Много се радвам, че има един пети раздел в доклада, където се правят препоръки и очаквам с нетърпение следващите стъпки в работата на доклада. Основното за нашата комисия е да внесем изменения и препоръки, за да може в крайна сметка да имаме един документ, който да е достатъчно полезен. Документа вероятно ще е доста голям, но началото е добро. Благодаря, господин Нютан Дън. Кой ще се изкаже от името на зелените? Ако искате, имате възможност да се изкажете. Никол. Никол Кил Нилсън. Мерси. Je voulais juste euh, dire un mot. Благодаря. Само една дума. По един аспект от престъпността, който много ме интересува, Аз съм член на Комисията за правата на жените и равноправието. И е, трафикът на хора, особено на жени, е тема, която много ме интересува, разбира се. И се питам дали не трябва да поставим акцент в нашата работа върху законодателството за проституцията, което е различно в различните страни членки. Смятам, че това е един аспект от проблема, който също би трябвало да се засегне. Благодаря. Екара, дали иска да каже нещо? Госпожа Макларкин. Благодаря. Моят документ относно киберпрестъпността ще се обсъди съвсем скоро, така че няма да навлизам в подробности, но там има едни заключения, които много приличат на това, което беше казано, а именно, че трябва да се разгледа организираната престъпност в нейната цялост. Казвам, че трябва да се съберат повече данни в Съюза за организираната престъпност, както и в цял свят всъщност. И трябва да намерим механизми за споделяне на тези данни. И след като ги споделим, трябва да предприемем реални действия, за да може хората да видят, че има резултати от действията. По отношение на подкрепата от страна на ЕС, трябва да видим как да подкрепим организациите, които се борят с организираната престъпност. Когато те действат както трябва, те са много ефикасни, но там има нужда от много средства и от много човешки ресурси. Трябва освен това да обучим хората за това как трябва да работят. Освен това трябва да обучим да кажем на обществеността какво представлява организираната престъпност, за да може младите хора, които още не са достатъчно зрели, да знаят в какво точно могат да се замесят. Благодаря, господин Сьондергор. Благодаря на докладчика за положените усилия. Благодаря за доклада, който съдържа много ценни аспекти. Аз ще говоря за това, което липсва, според мен. В някои аспекти има липсващи заключения, ако мога така да се изразя. Един пример. На страница 4 справо се споменава значението върху обществото и причините за организираната престъпност, например бедност, попадане в социални институции и така нататък. Трябва обаче да има някакви заключения, да има конкретни наблюдения. И тъй като целта ни е да имаме конкретни предложения за справяне с организираната престъпност, трябва да кажа, че липсват заключения във връзка с конкретни феномени, с наблюдението на тези феномени и не се казва какво конкретно трябва да се направи. Друг пример. На страница 6 докладчика справо казва, че настоящата криза увеличава възможностите за економическа престъпност. И конкретно се споменава въпрос за новите възможности във връзка с липсата на кредити, с плащането на свръх лихви и така нататък. Къде е заключението обаче тук? Какво да направим, за да решим този проблем? Значи, наблюденията са правилни, но няма заключение. Още нещо. Като цяло, ни липсва конкретното виждане относно един аспект. Какво значение има регулирането на банковия сектор и регулацията на свободното придвижване на капитали като цяло, какво значение имат тези два елемента върху организираната престъпност? Тук можем да споменем Източна Европа, Русия, например. Тези страни имат възможност да навлязат в някои сфери на обществото поради липсата на регулация. И тук също трябва да има конкретни препоръки за това какво може да се направи. Значи, липсват някои конкретни наблюдения, липсват заключения. Надявам се, че докладчика ще ги включи в следващия проект на текст. Благодаря. Обригад, Карсорен и Пило. Благодаря, уважаеми Сьорен. Господин Бургецио. Благодаря. И аз искам да се присъединя към единодушното становище, изразено от колегата, т.е. положителното становище, което те изразиха към този изключително изчерпателен и точен доклад на колегата. Аз високо са на бележките на колегата. Искам да подчертая две неща, които той казва. Първо, вниманието, което трябва да се отдели на опасността и съответно колко е важно да се извършва мониторинг и да се борим срещу мафиотските капитали и намесата на мафиотски групи в политиката и как това засяга нормалната законна економика. В времена на криза това е изключително важен момент. Нека да помислим само за ужасяващите последствия от фалшифицирането на всякакви видове стоки. Не бива да се губи време по тези въпроси. Още един аспект който показва политически кораж от страна на колегата, високо го ценя, е това, че подчертава колко е важно, че организираната престъпност е намесила в незаконната миграция и трафика на хора. Трябва да кажа, че е табу тази тема за много политически групи, за да не се засегнат определени хора. Трябва обаче да имаме кораж, за да можем ясно да го заявим. Знаем, че определени случаи превоза, примерно през Средиземно море, на лица, които идват от Африка, се извършва точно от тях и всички тези ужасяващи трагедии, които се развиват в морето, с крайна сметка трябва да лежат на съвестта на мафиозите. И накрая нещо по-общо. Отличният ни докладчик направил много добре, като е обяснил какво законодателство трябва да се приеме малко експост. Но от италианския опит мога да кажа нещо. В този период виждаме, че в Северна Италия, където традиционно нямаше мафии, днес се появяват по един впечатляващ начин такъв тип организирани престъпни групи. Нашата комисия ще бъде в Милано след няколко седмици. И същия проблем обаче е преносим и към останалата част от Европа. Сега нашия опит не е много положителен, разбира се. Малко неадекватно нашата страна се е справила с този проблем, защото преди това имаше зони, където не бяха стъпали мафиите, а сега вижте какво става. Но ние сме убедени, че европейските държави трябва да действат превентивно. Трябва да действат разумно, за да попречат на този вирус, защото това е вирус. истински вирус, който действа криминално, но действа и на културата, засяга културата. като че ли онези държави, в които не се вижда толкова много мафията, нямат в културата си такъв тип отвращение към мафията и не, няма такъв тип... Обществото не се е развило по начина, по който нашето, особено това се вижда в филма на Копола. има дезинформация за това колко е опасна тази дейност, за възможностите на мафията, за това как могат да проникнат във всички сектори, включая и политиката, и културата. И според мен това е изключително важно. Трябва да образоваме хората, за да може да опазим Европейския съюз от тези опасности. В някои от зоните на нашата страна това отдавна е факт, но то продължава. agora que terminamos a ronda dos grupos políticos, são elas. Благодаря, господин Бургеци. Господин Елер поиска думата, както и госпожа Яла Сендер. По две минути имате. Благодаря. Господин председател, добър ден, уважаеми колеги. Искам да поздравя докладчика за неговия проект на текст. Аз съм един от докладчиците по програмата за научна дейност в областта на сигурността. Рамковата програма за научна дейност и развитие ще включи и научна дейност в областта на сигурността. Средствата, които ще бъдат заделени, ще бъдат около 2 милиона евро. Ще разгледаме, например, доставките и обществените поръчки. Споменахте Европол. От този бюджетен ред няма да можем да заделим средства за Европол. Нека да подчертая, освен това, че би трябвало ние да се запитаме как преразпределяме средствата, за какво ги отделяме. И трябва да потърсим начини за действие, за да може Европол и Евроюз да получават повече средства и в рамките на Хоризонт 2020. Имаме седмата рамкова програма, имаме програмата за киберсигурността. Не можем обаче да заделим средства за създаване на бази данни, за технически средства и съоръжения за борба с киберпрестъпността. Просто исках да направя тази връзка между отговорността на парламента в областта, в която ние работим, и бюджета, защото ние би трябвало да работим активно и да не оставаме тази работа само на комисията и на съвета. Благодаря госпожа Яла Сендер. Благодаря. И аз искам да поздравя докладчикът. Нека да кажа, че аз изготвих тематичния доклад за трафик на хора. Там естествено се засяга темата за сексуална експлоатация, предимно на жени. Също така засягам и темата за експлоатацията на работното място господин Яколино съм свършил, е свършил много работа и съм убеден, че той ще се вслуша и в нашите заключения. И имам известни коментари към неговите заключения на доклада. Първо, в частта си, свързана с економиката, той говори за конфискуване на активите. Но Въпрос е кога се случва това? В края на съдебното отдиране? Е, естествено, в един момент ще има нужда да работим по въпроса за предварително конфискуване. При трафика на хора, хора, които се намират в много уязвимо положение, се намират и под много голям натиск Необходимо е да могат да се проследяват парите, Защото не трябва да забравяме, че парите от една незаконна дейност обикновено се инвестират в друга незаконна дейност. Така че проследяването на парите е много важна тема и трябва да се работи повече по нея. В е, момент, когато ние настояваме да има повече яснота, да се приключи с данъчните обежища, е необходимо да има ясни дефиниции. Господин Яколино споменава този проблем. Той също поставя въпроса за участието на организираната престъпност в е, тръжните процедури например. Ние следва да имаме ясни дефиниции за това, кой и как принадлежи на организираната престъпност. Мисля, че като политици ние трябва да бъдем и по-взискателни. Ако има подозрение, че определено лице участва в организирана престъпност, това трябва да се разглежда с много голямо внимание. Председателят, сега искам да се върна обратно и да дам 4 думи на докладчика, 4 минути на докладчика за коментари. Молти интервенти, до Тигуанти. много хора се изказаха. Всички високо ги цена. Те отговарят на развитието на този първи работен документ. Това, което каза госпожа Яла Сендера, преди това и другата колега, се говореше за економическите въпроси, преди това Ньютон Дън, много релевантни въпроси повдигнат. Точно за това говорим първи работен документ. Не говорим за рециклирането, а извинете, за прането на пари, нито за корупцията. Тенуто più спецификатаменте coerente con le Говорим за организирана престъпност и затова съм се занимал точно с тази тема. Конфискацията е изключително важна. Също така проследяването на финансовите потоци е изключително важно. Отново прането на пари. Ще обсъдим всичко това и в другия контекст. Съгласен съм, че Европол и Евроюз трябва да имат повече ресурси. Аз като докладчик в Либе за бюджета говорих точно за това, че е необходимо да се дадат повече пари на тези организации. Сега достъпа до кредит, който спомена колегата. Сега в момента всички е, имат проблеми с достъп до кредити и мисля, че по темата пране на пари ще засегнем повече тази тема. Да. Говорим и сега за единен банков съюз, говорим за економическо управление. Надявам се да постигнем всичко това по конкретните предложения. С удоволствие ще включа всички от тези, които искат да се включат техни идеи. Съгласен съм с колегата Бургецио по отношение на казаното от него и за опасността, и за фалшифицирането на стоки. Всичко това, което казахте, колега. Също така колегата Борселино по-добре е да правим стъпка по стъпка. Ето, първо ще говорим за един такъв тип а, престъпна дейност, свързана с мафиите, т.е. връзка с мафиите като престъпен състав. След това обаче вече може да започнем да говорим за другото престъпление, което е външна дейност, т.е. възлагане на подизпълнители на фирми, които са свързани с мафиите, защото мафията е европейска тема, обща тема и колегата Мате точно това каза, когато говореше за онези обстоятелства, свързани с влизането на мафиите през изключително важни економически сектори. Имаме отлична възможност обаче. Темата а, трябва да бъде свързана с ресиодиката. Това е личното ми убеждение. Става дума за избирането на политици. След това листите. Там също трябва да се намесим. Трябва да има ясни указания, защото на най-високо ниво в Европейския парламент се говори за борба с организираната престъпност, за това всякакви видове престъпна дейност трябва да бъде прекратявана на най-низко ниво, да не бъдат допускани такива хора в политиката и особено партиите трябва да се занимаят също с това. Някои кандидати просто не, са, не могат да бъдат кандидатирани и това партиите трябва да го разберат. Това не е само свързано с законодателни текстове, е свързано и с ясни политически послания, които могат да дойдат от Европейския парламент и също от височините, на които стоим ние. И накрая искам да кажа, че всички пасажи. Виждам, че някой ръкопляска, но още не съм приключил. Всички пасажи са насочени към една конкретна цел. От фазата уточняване на архитектурата на текста да се премине към поправки към този текст. Целият този документ, както каза Ньютон Дън, може да бъде основен камък за европейските институции и също време и за държавите членки. Muito obrigado ao nosso relator, Salvatore Iacolino, e a todos os que participaram nesta Председателят, благодаря на нашия докладчик господин Яколино, благодаря на всички, които се изказаха по първото обсъждане на доклада и сега преминаваме към следващата точка, дискусията на четирите тематични доклада, отново преминава на Клински. Както знаете, четири са тези тематични доклада. И с тях ще можем да продължим дискусията. Тези доклади, така да кажа, част от информацията в тях вече се съдържа в доклада на господин Яколино. Но сега можем да се облегнем на опита на четиримата колеги, които се занимаха с отделните теми за да продължим дискусията. Имаме доклад за картелите за наркотици е, от господин Диас Демера. Доклад за конфискуване на активите, за лишаването на криминални организации от е, печалбите от тяхната дейност на господин Гай Мичел. И имаме доклад е, трафик на хора в Европейския съюз от госпожа Яла Сендер. И накрая, в никакъв случай не най-маловажния, важния Доклад за киберпрестъпността. Нови разследващи стратегии и нови технологии от колегата Макларкин. Не всички колеги, които са изготвили доклади са в момента в залата, затова ще започна с тези, които са тук. По 5 минути давам за представяне на докладите. Се надявам, че междувременно ще се появят в залата и останалите колеги, за да представят докладите си. След това ще дадем възможност да обсъдим докладите. По две минути ще има всеки за изказване. И тъй като четирите тематични доклада ще се обсъждат едновременно, моля колегите, ако имате конкретни въпроси, оказвайте ясно към кого конкретно от авторите на докладите отправяте вашите въпроси. И а сега започвам с господин Диас Демера. Тематичният доклад за картелите за трафик на наркотици и връзките им с организираната престъпност в Европейския съюз. Заповядайте. Благодаря. Както правилно посочихте, аз съм се занимавал с връзките на картелите с организираната престъпност в Европа. Ние много добре знаем какво представлява един картел за наркотици. Това е кримин... престъпна организация, която изгражда и контролира престъпна дейност с цел да въздейства върху производството и разпределението на наркотиците. Колумбия, Гватемала, Хондурас, Ел Сарвадор, Тиндидат и Тобаго, Ямайка, Доминиканската република, Мексико, Афганистан и Пакистан, а и в Штатите са страните, където има такива картели. Голяма част от тях си сътрудничат помежду си. В Латинска Америка картелите имат връзки и присъствие и в е, европейските страни. Те са активни, освен това и в областта на кражбите, фалшифициране на пари, е, трафик на оръжие, отвличания и други престъпни дейности. Аз искам да отбележа обаче, че най-голямото въздействие върху сигурността на европейските граждани е, е трафика на кокаин. Поне аз така смятам. Картели от е, Колумбия, от е, Перу, паравоенни организации имат контрол върху производството на кокаина и неговия трафик паравоенните организации са свързани и с организираната престъпност не може да се разглеждат отделно тези дейности. В Европа, както знаете, се намира най- е Европа е втория най-голям потребител на кокаин след Штатите. И е, трафика на кокаин е проблем за всички страни членки на Европейския съюз. Това се обяснява до голяма степен и с транснационалното естество на организацията и производство, на производството на този наркотик. Как е, латиноамериканските организации се появиха в Европейския съюз? Във всички случаи има връзки, първо е имало връзки между европейски и латиноамерикански организации, след което самите организации Латинска Америка са се изместили към Европа. В момента има много, много възможности за изнасяне на тази дейност. Маршрутите минават по море и по въздух. Ние пренебрегнахме малко резултатите от нашето посещение в Мексико, но Мексико е един от основните източници на трафик на кокаин в света. Ние си сътрудничим и можем да си сътрудничим с съответните власти е, в Штатите. Не е необходимо да стигаме до Штатите, за да си сътрудничим с Агенцията по наркотици там. Но според мен е много важно да обърнем внимание на Мексико. Иберийския полуостров е най-слабото място. Там влиза голяма част от дрогата в е, Европейския съюз. Също в Ливерпул се доставя стоката на не малко картели от Латинска Америка защото Иберийския полуостров започва вече да представлява съществен риск за тях. За, със съжаление отбелязвам, че все още има много голям трафик през Сибирийския полуостров. Свидетели сме също и на голяма борба между различните картели. Хиляди са убитите в Мексико, например, по време на управлението на последния президент. Представителите на картела Лосета, това е една надвоенна организация, се занимават изключително много с подобни действия. в Сицилия. Имам ли достатъчно време, господин председател? Извинете ме. Исках да говоря за Сицилия, че оттам също много наркотици влизат в Европа. Ще започна да излагам нещата малко по-бързо. В Италия. Трафикът остава проблем. Повечето от наркотиците влизат през Палермо. Установени са връзки между Италия и други страни. Има канал през Латинска Америка, Обединеното кралство към Дания. И искам да приключа с следното. Трябва да се обърне внимание и на Суетския канал. Да се помисли какво може там да се направи в бъдеще. През източното Средиземноморие също има маршрут за внасяне на наркотици през Одеса. Увеличава се и потреблението на наркотици. Това ще е тенденцията за Азия и Русия и в бъдещето. Канабис също в Европа ще бъде много голям проблем. Аз мога още много да говоря, господин председател, но ще спра до тук. Аз се възползвам от е, източници, които са в общественото пространство и поверителни такива. Председателят. Малко по-късно, когато ви дадем възможност за отговор на някои въпроси, ще може да направите допълнителни коментари. Нека да кажа, че има резолюции относно някои африкански страни, като Гвинея Бисал, например. Там ясно се казва, че този феномен вече напуска границите на Латинска Америка и отива в други райони на света, а оттам в Европа. Сега ще дам думата на колегата Аяла Сендер. Тя ще представи своя доклад относно трафика на хора. Благодаря, господин председател. В началото трябва да заявя, че имаше проблем относно графика на работа за тези тематични доклади, но така или иначе успяхме да включим най-важните елементи тук. Наскоро приехме една директива, имаме и стратегия на комисията за борба с трафика на хора – Отчасти това се дължи и на работата на Европейския парламент. Аз искам да поговоря по тези теми, където още не са намерени решения и където трябва да работим. Искам да благодаря на госпожа Василиядо и на службата за архиви на Европейския парламент, защото те много ми помогнаха, когато изготвях този документ. Госпожа Василиадо трябва да вземе участие в нашата работа. Мисля, че тя може да ни даде актуална информация и тази информация да ни помогне, когато изготвяме нашите предложения за действие. Пет основни коментара имам. На първо място, в Европа трябва да гарантираме, че трафика на хора, независимо дали става това с цел трудова или сексуална експлоатация, експлоатация на малолетни и непълнолетни, е, експлоатация за целите на извършването на престъпления и така нататък. Всъщност, всички тези хора се разглеждат като престъпници от системата, но те са просто жертви. А от тях се иска да извършват различни престъпления, като например джепчийството. Имаме известен успех успех с някои кампании за повишаване на осведомеността в Европа. Аз бих искала да предложа по отношение на тази престъпна, ужасяваща дейност, трафика на хора, да организираме информационна компания, кампания, за да може обществото напълно да отхвърли трафика на хора като феномен. Сексуалната експлоатация обикновено получава най-голямо внимание. В някои държави има кампании срещу нея, но трябва да направим цялостна кампания в цяла Европа. В следващите 5 години тъй като директивата, за която говорих, ще влезе в сила през 2013 година, би трябвало да отделим една година посветена на борбата с трафика на хора. И там трябва да оценим ефикасността на нашите кампании. На второ място статистиката. Липсват статистически данни и трябва да хармонизираме нашите статистически системи. Трябва да има нещо като Европейски център за наблюдение По този начин ще успеем ефикасно да се преборим с трафика на хора, защото в момента ние работим въз основата на прогнозни оценки и за това е много трудно да се прецени обема на тази престъпна дейност. Мисля си, че може да подценяваме обхвата на трафика на хора – като феномен. На трето място защитата на жертвите. Имаме инструменти, които могат да бъдат счетени за инструменти от първо поколение, ако мога така да се изразя, защото те основно засягат лица, които са жертви и се цели това те да се явят и да кажат, че наистина са били жертви на такъв трафик. Но много жертви са подложени на изключително голям натиск, включително психологически и много малко от тях са готови да свидетелстват. Ето защо ние трябва да работим защото в момента е трудно да се осигури защита и закрила на всички жертви. Ако погледнете четвъртата точка в моя доклад, ще видите, че казвам, че трябва да се намерят ресурси за други формули за действие. Трябва трафикантите да бъдат изправени пред е, съдилищата, защото в момента ние се основаваме само на свидетелските показания на жертвите, а трябва да проследим откъде идват парите, откъде идва финансирането за тази дейност. Очевидно е, че ако полицията се опитва да идентифицира жертвите и престъпниците, то ще има някакъв резултат, но той няма да е пълен. Трябва да има допълнителна дейност. Полицейските органи извършват разследвания, дават информация за огромен брой отделни случаи, но когато се стигне до дело в съда, присъдите не са чак толкова много като брой. Трябва да приключвате, казва председателя. И накрая външната дейност. Защото това е престъпна дейност, която надхвърля националните граници. Съответно, във всички наши двустранни споразумения, във всички наши е, договори и диалози, които водим с е, страни като Китай, Бразилия, Виетнам, например, би трябвало да включваме борбата с трафика на хора. Председателя, благодаря. Госпожо Аяла Сендер. вашето предложение нашата комисия да разгледа тази тема на бъдещо заседание е отбелязано в протокола. Същото въжи и за доклада на господин Диас Демера. Сега преминаваме към следващия документ относно киберпрестъпността, нови стратегии за разследване. Госпожа Макларкин е наш докладчик. Господин председател, колеги, много се радвам, че можем да обсъдим този толкова важен въпрос, Въпрос с киберпрестъпността, с който се занимава тематичния ми доклад. Благодаря на тези, които ми помогнаха да проуча темата и да изготвя доклада. Все повече се повдига този въпрос, а и в случая се радвам, че се повдига и сред нашите приоритети този въпрос, защото е много важно постоянно да говорим по него. Тази седмица Кипърското председателство организира семинар за най-добрите практики и сътрудничество между държавите членки, борба срещу киберпрестъпността по Депеща пък беше организирана първата среща след конференцията в Лондон за киберпрестъпността. Над 600 представители на правителствени организации, частния сектор, гражданското общество, експерти, журналисти се събраха. Програмата се съсредоточава върху въпроси, свързани с сигурността. Има и младежки форум. Всички тези теми са изключително важни, когато говорим за киберпрестъпността. Много по-късно ще говоря за това отново. Този месец над 300 професионалисти, занимаващи се с киберпрестъпност, се събират за да организират една симулация на кибернападение в Кибер Европа 2012, така че да сме сигурни, че сме подготвени. Отново трябва да подчертая колко е важен този въпрос за работата на нашата комисия, защото, за разлика от другата организирана престъпност, този тип престъпност се разраства много бързо, удря цялата економика, обикновено анонимен и много трудно може да бъде проследен. Мисля, че докладът ми ясно показва колко е опасно това явление за гражданите на Европа и колко е важна ролята на Европейския съюз е, в намиране на решение. Киберпрестъпността достига до всички ни. Едно нападение срещу бази данни а, е, или пък разпространение на порнографски детски снимки, на кражба на идентичност, продажба на фалшифицирани стоки, онлайн финансови услуги, вируси и така нататък. Всички те вървят по интернет. Така интернет може да бъде използван и за терористични цели, за удари срещу АЕЦ, както и правителствени сгради. Никой не е сигурен и всеки може да бъде потенциална цел. Основното послание тук е да има сътрудничество и да познаваме темата. Ние като законодатели трябва да направим така, че гражданите да знаят какви са опасностите и също така да знаят как могат да се защитят. Образованието трябва да започне на работното място, да стигне до дома. Гражданите трябва да знаят, че всеки път, когато свалят нещо, което не са заплатили, не само отнемат доходи на артисти, но и потенциално финансират организирана престъпност и терористи. Всеки път, когато си купуват лекарства онлайн, залагат а, на риск своето здраве, както и детето им всъщност ще бъде в риск. Правителствата трябва да направят повече, същото се отнася и за гражданите. Над 300 милиарда евро струва този тъп престъпност годишно и за това той трябва да бъде приоритет за всяка едно правителство. Това послание като че ли се разбира все повече и Европол организира киберцентър, който разпространява такава информация, има и директива тази тема. Затова е много важно да се координират усилията, защото мрежите са глобални и никоя държава не може да смята, че може да затвори себе си. Трябва да има сътрудничество между световните правоприлагащи органи. Интернет е навсякъде, престъпниците могат да действат от всеки край на света. Трябва да се разработват софтуерни продукти, които да защитават е, на най-високо ниво нашите граждани, а пък цените да бъдат достъпни за гражданите. Европол, Интерпол, НАТО, ФБР работят за по-добри връзки, сътрудничество в тази насока, трябва да видим как Европейския съюз трябва да постигне хармонизация на законодателството между държавите членки, за да не се стига до избор на най-удобната за съответния нарушител компетентност или правов ред. Трябва да правим много повече заедно. И ще завърша с това, че този въпрос трябва да бъде сред основните ни приоритети борбата срещу организираната престъпност, за да има безопасност за нашите граждани, но и за да може потребителите онлайн да бъдат сигурни, економиката онлайн да бъде сигурна. Затова трябва да бъдем и амбициозни и да работим с цял свят. Не само с очевидните си партньори, но и с всички останали. Благодаря. Thank you very much. And our colleague Gay Mitchell has arrived meanwhile. Благодаря. Колегата Гай Мичел се появи и сега ще представи своя доклада за консфискуване на активите като инструмент за лишаване на престъпните организации от печалбите от, своята, от тяхната дейност. Пет минути имате, след това ще дам думата на колегите за коментари. Може евентуално да разясните някои моменти след това, ако не успеете да приключите в тези 5 минути. Благодаря, господин председател. Аз трябва да изляза да гласувам в комисията по економика. И се надявам, че ще мога да се върна обратно. Благодаря много за възможността. В доклада се подчертава необходимостта да има модел, е, един модел за цяла Европа за иземване на активите от криминална дейност. В Штатите се казва, че 2,1 трилиона е, е, долара е стоеността на изети активи в Штатите, т.е. 3,6% от е, общия БВП. Аз лично се интересувам от този въпрос, защото е, в е, Ирландия, моята страна, има много е, силен модел, базиран на гражданско право за конфискуване на тези средства. Един е, разследващ журналист бе убит в моята страна, както и виш полицейски служител – в един момент, след което вече започна да се работи много сериозно по е, законовия режим в тази тематика. Като е, този режим, свързан с е, гражданско право, не отнема възможността да бъдат преследвани по наказателно право съответните е, извършители, но има възможност да се отнемат активите още преди да се започне съдебно преследване. Страните членки отбелязват необходимостта да се създадат и едни подкрепещи структури. Е, трябва да има и взаимно признаване на режима за изземане на активите. Много е важно и ключовото рамково решение за взаимно признаване на тези заповеди за конфискации. Също има и решение за обмяна на информация. Предлаганата директива от комисията е изключително важна, защото тя е първото законодателно предложение в тази област и Ирландското председателство ще работи по тази тема. Но има няколко проблема преди да може да се приложи тази директива. А именно проблема за взаимното признаване на заповедите за временно замразяване на активите без да има съдебно решение. Въпрос се поставя също какви са минималните стандарти, които могат да бъдат прилагани в подобен режим. Ирландия може да даде своя опит. Модела за иземване на капитали без да има съдебна присъда по силата на гражданско законодателство може да бъде прилаган Цитират се няколко текста от международно законодателство, по които се решава тази казус. Една от основните цели на Европейския съюз е да се даде възможност гражданите да живеят в сигурност, свобода и право в ред – и да се работи за предотвратяването на престъпността. Европейския съюз и страните членки сега имат споделени правомощия в областта на сигурността и правовните дела по силата на Лисабонския договор. Затова смятам, че ние трябва да се възползваме от тази възможност, за да не се дава възможност да се изнасят капитали от една страна в друга, за да се спасят от е, конфискуване. Благодаря. Благодаря, благодаря на всички автори на тематичните доклади. И слушахме и представането на господин Яколино. Темата е представена от няколко ъгъла в много добри подробности на анализа, като се говори и за традиционни области на организираната престъпност, трафик на наркотици и хора и нови области, като киберпрестъпленията. Дискутират се и възможностите за санкции, като например офискуване на капитали защото от тази дейност нашите страни губят годиш, годишно милиарди евро. Сега как е, да процедираме, евентуално да дам думата на координаторите или директно на заявилите изказвания? Аз лично нямам нищо против, ако координаторите нямат нищо против. Нека да започнем направо дебата, госпожа Янако. Е, Благодаря, господин председател. Тези четири тематични доклада са изключително важни, както и доклада на господин Яколино. Колегите справо дават предложения, по-конкретно свързани с италианския опит и конфискуването на активи. Много е важно да се избегне търсенето на изгодна съдебна система, там където за престъпниците ще се получат най-добри условия и възможност да се избегне тежкото наказание. Няма нужда да се връщаме към опита на Гърция през последните 20 години. И не само на Гърция. Ако погледнете ситуацията след падането на Берлинската стена и криминалните, престъпните групировки, които се появиха, ще видите, че те действат в една мрежа, която включва важни пристанища, като Ливърпул, Амстердам, например. Маршрутите през Африка стават все по-използвани. Това развитие продължава вече доста дълго време. Аз си спомням един доклад, който сама изготвих още през 1997 година относно трафика на кокаин. Кокаин, който идва от Латинска Америка. Мрежите за трафик на кокаин в Европа съществуват вече от много дълго време. По отношение на казаното от господин Диас и ДАА в Вашингтон и от това, което той каза, че там могат да се почерпят данни, мисля, че не трябва да се е, отиват чак до там. Мога ли да продължа? Е, всъщност, точно това исках да кажа. Няма нужда да отиваме в САЩ, за да посетим ДАА, председателя. Нека да внеса пояснение. Опасявам се, че не ви ограничих във времето. Всъщност всеки има две минути само. Госпожа Янако говори вече две минути и половина. Госпожа Янако, председателя прекъсва отново. Госпожа Янако, благодаря. Всъщност исках да кажа, че може и да отидем в САЩ, но няма нужда да отиваме чак толкова далече. Всъщност може да се срещнем с генералния директор на ДАА, с директора на ФБР. Можем да разговаряме и с генералния директор на Интерпол, който има много повече информация, вероятно много повече от всички други. Това ще ни помогне, за да уточним какви мерки ще са ни необходими. Ясно е, че става въпрос за една картина, една цяла палитра от дейности, която може да се определи като организирана престъпност. Ние би трябвало да ускорим малко нашата дейност и по отношение на съдилищата, на съдебната система, защото от дълго време съществуват тези проблеми, както ви казах, а пък не успяваме да се справим. Благодаря, казва председателя. По отношение на делегациите на нашата комисия, ние ще ги обсъдим на заседанието на координаторите и ще видим. Госпожа Габриел. Благодаря. Аз също искам да поздравя четиримата колеги за толкова важната информация. Мисля, че още от сега можем да очертаем и общите препоръки, които е необходимо да направим, свързани с законодателството. Аз искам да коментирам доклада за трафика с хора. Много интересно е, че в нашата комисия виждаме и гледната точка на основния координатор. Тя работи с много енергия, много важна информация получихме от нея. Затова подкрепям определено предложенията. Няколко бележки. Считам, че първо трябва да се подчертава необходимостта от превентивна дейност, необходимостта от информиране на обществото за тези толкова тежки проблеми. Това е и ключив момент, подчертан в докладите. А, що се отнася до обучението на служителите от полицията и други власти, изключително е важно да има достатъчно информация, за да могат съответните хора да разпознават, че става дума за трафик. А, защото а, тези неща се развиват във времето, появяват се нови форми на престъпност. И трето, едно съвсем конкретно предложение, нека да се създаде един телефонен номер за жертвите. Тук е, се говори в доклада, че има в 18 страни членки телефонен номер за жертви на подобен трафик. Нека да направим конкретно предложение за общ европейски телефонен номер. После, нека да започнем с идентифицирането на добрите практики. Смятам, че все още има големи пропуски в това отношение на европейско ниво. И второ, Какви са финансовите средства за е, финансиране, примерно, на тези области, в които още не вършим достатъчно? Примерно за създаване на съвместни екипи, които да могат да се борят с, е, трафика на хора. Защото поради липсата на опит е, стана ясно, че понякога много малко неща, много дребни неща затрудняват тези екипи. Примерно незнание на езици или пропуски в познанието на законодателството на отделните страни членки. Смятам, че може да се прави нещо по този въпрос. И трето, партньорствата е, с различни организации от гражданското общество. Смятам, че тук трябва да се даде думата на местните власти, а парламента може да им помага за създаването по-бързо на подобни партньорства, защото тук в доклада се говори, че тази дейност може да започне през 2014. Аз не смятам, че можем да чакаме до 2014, за да работим срещу толкова тежки е, явления. Смятам, че с предложенията, които се дават в доклада, имаме възможност да започнем да работим на европейско ниво много по-бързо. Благодаря, госпожо Габриел за конкретните предложения. Тук ми напомня секретарята, че през 2013 ще има възможност да е, се работи по темата за, може би, обмяна на информация. Госпожа Костело, и аз искам да поздравя четиримата докладчици по тези тематични документи, както и нашия докладчик по работния документ. Това е добра отправна точка. Няколко коментара по някои аспекти. Свързвам документа за трафика на хора с документа за картелите. Вече съм казвала, че би трябвало да се създаде единна телефонна линия, единен телефонен номер по отношение на трафика на наркотици. В Ирландия имаше успешна инициатива, тя може да се прехвърли и в Европа. По отношение на трафика на хора, искам да благодаря на госпожа Яла Сендер за отличния документ. Тя спомена, че един от основните проблеми е свързан с събирането на статистика. Почерта и важността на защитата на жертвите на трафик. По отношение на документа на колегата Мичел, моя сънародник, документа споменава модела от Ирландия, той е добър, работи. Искам да подкрепя предложението конфискуваните активи и средства да се използват като инвестиции в социалния сектор. По отношение на работата с НПО и местните власти, напълно подкрепям тази идея. А по отношение на документа за киберпрестъпността, обучението, образованието са изключително важни и Европейския съюз може да има допълнителна полза тук. В четирите документа има отлични заключения. Искам да разбера от вас, господин председател, какво ще стане от тук нататък, как да съберем на едно място, в една инициатива тези четири документа, защото те може да са много добри, но ако не ги превъплатим в нещо конкретно и единно, няма как тези предложения да бъдат реализирани на практика. Председателя, имахте въпрос към вашия сънародник, господин Мичел. Всъщност, остава ни само госпожа Вайлер, но предлагам, тъй като господин Мичел трябва да отиде в комисията ЕКОН съвсем скоро, аз предлагам вие да започнете, господин Мичел. По отношение на съдържанието на тематичните документи и работния документ на господин Яколино, е, след като се появят е, измененията, след като се появят различните предложения, ние ще включим всички нови текстове в междинния доклад. И ще видим какво ще стане през 2013 година, с оглед е, и на това, което евентуално ще одобрим на заседанието на координаторите днес. Сега ще дам думата на госпожа Валер и след това на господин Гейм Мичел. Госпожа Валер, благодаря, господин председател. един на много кратък коментар. Не съм прочела до края доклада на господин Яколино. Мисля, че той е изключително добре написан, дава много информация и е добре, че в него се говори за натрупания опит вече и за оценката на натрупаното познание. Тази сутрин бях на откриването на седмицата в чест на 20 годишнината на единния пазар. Там видяхме до каква степен Европа дава своята допълнителна полза. В тази тема, която ние обсъждаме обаче, Европа още не е направила достатъчно. Оставам с впечатлението, че много малко познания има извън националните граници. Никой не събира данните на едно място. Иска ми се комисията да събира данни и да ги използва за целите на нашата работа. Един конкретен пример. В комисията ИМКО аз работя в областта на измамите е, в рамките на тръжните процедури и обществените поръчки. Във вашето заключение, господин Яколино, вие казахте, че доклада на господин Тарабела трябва да се използва така, че да се изключат сферата на обществените поръчки престъпните, мафиотските групировки. Това не е нищо ново. Ние обаче трябва да се опитаме да набележим е, кои са основните договори, е, кои са основните поръчки, където има и най-много пари. Това не може да е задача само на Сметната палата. Ние трябва да създадем координационно звено в рамките на комисията, което да събира данни от там нататък ние да трупаме опит и да използваме този опит и тези данни за постигане на целите. Аз не мисля, че информацията успява да достигне до всички. И точно тук ние трябва да работим. Точно това може да е нашата задача. Благодаря, госпожо Вайлер. Сега искам да дам думата на авторите на тематичните доклади за отговор. Много големи подробности са описани в докладите в тези текстове. Госпожа Аяла, например, подчертава броя на хората, които стават не само жертви на трафика на хора, но и споменава броя на хората, които играят ролята на трафиканти. Става въпрос за 1 милион души в Европа. Тук се включват и хората, които са жертви на сексуална експлоатация. Започваме с господин Мичел. Той ще отговори на въпросите, свързани с неговия документ относно конфискуването на активи. Заповядайте. Благодаря, че ми давате възможност да участвам. Благодаря на колегите и най-вече на колегата Яколино и неговите служители за това, че си сътрудничиха така добре с нас. Високо цена подкрепата много се радвам, че има колеги, с които може да се работи така. За онези, които зададаха въпроси, благодаря им. Аз съм съгласен, че трябва да се използват а, средства от а, престъпен происход за социални дейности. Има прецеденти, които могат да се разгледат, ако комисията се интересува. И Ирландия ще бъде председател ротационното председателство. Нашия министр на правосъдието е юрист и то водещ е, юрист в страната. много се интересува от е, този тип дейност. И мисля, че ще бъде полезно и за нашата комисия, или за докладчика, не знам, или за тематичните доклади, е, или председателя. По някакъв формат да се срещнем с него. Мисля, че ще е полезно. Трябва да се борим не само за да усетят болка престъпниците, но и защото обществеността иска да види, че хората не се, не, не се измъкват от системата, а напротив, получават заслуженото си. така че трябва да има правосъдие. Когато има хора с огромни средства, които никога не са работили или 10 години назад не са вземали никаква длъжност, трябва да им се поиска сметка, когато има съответно основания за такива подозрения. Ако те обяснат откъде са парите, то тогава Въобще никой няма да се занимава нататък с тях. Ако обаче не могат да дадат обяснение, при нас съдът може да съответно стигне до определени заключения. Имате 10 милиона, залагате на коне. Ето за това ви питаме. По никакъв начин това не оказва въздействие, нито пък води до наказателно производство. Не могат да бъдат конфискувани дори и с гражданско, по гражданското право тези активи. В Ирландия, понеже аз знам този пример, това се прави от Министерството на социалните а, грижи, от националната полиция, от данъчните, както и от Националната агенция по приходите. Те работят заедно и могат да използват само а, информацията за целите, за които тя е събрана. Защото се притеснявахме за това, че, примерно, полицаите могат да събират данъчна информация или нещо друго, нещо, което не има е работа. Трябва да защитим гражданските права на хората и защитим информацията, но при нас това работи. И съдилищата потвърдиха това законодателство и то отговаря на Конвенцията за правата на човека. Мисля, че и в Европейския съюз може да работи този принцип. Трябва да защитим, разбира се, гражданските права и свободи, няма съмнение, но освен това трябва да можем и да отвърнем на организираната престъпност. Вече трябва да видим къде работи това. Моята страна е пример, има и други примери. И ако продължаваме да настояваме и съвета на министрите ще бъде убеден, комисията вече е убедена. И е важно като институция, избрана от хората, да дадем своя натиск и мисля, че това ще бъде много полезна стъпка. Благодаря. Thank you, and now we will follow the regular... Благодаря и сега ще се изкажете поред който е нормален. Първо господин Диас Демера. Нека да използваме изказването на колегата Гей Мичел като основна измерителна единица. 4 минути да бъде в общи линии всяко едно изказване. Господин Диас Демера. Благодаря. Искам да изясня няколко неща. Това, което казвах, всъщност беше, че когато говорим за обсъждания с ДЕА, не, се, не е необходимо да се ходи чак до щатите, за да се говори с Федералната агенция за борба с дрогата. А, когато говорим за организирана престъпност, трябва да получаваме повече информация от такъв тип агенции от щатите и в е, Европа. Лион, Хага и така нататък, всички тези организации, които са там, трябва да ни подават необходимата информация. След това за въпроса за Ливърпул. Това, което всъщност описвам в доклада си, ако го прочетете, е, че сега Ливърпул е съвсем различен от това, което той беше преди години. Срещаха се альтернативни маршрути от Испания, от Португалия, от Северния Атлантик. Не. Сега е екснова това явление Ливърпул. И унези престъпници в Ливърпул имат свои бази от другата страна на океана, те търсят продукти от другата страна на океана. Благодаря, господин Диас Темера. Не искам сега да говоря за това дали трябва да посещаваме САЩ или не. Искам а, само да кажа, че има делегация на Европейския съюз в Вашингтон, постоянна делегация, която може да ни предаде информация. И съответно можем да поискаме техните услуги и трябва да го правим. Госпожа Яла Сендър сега ще коментира своя тематичен доклад за трафика на хора. Благодаря. И аз искам да благодаря на колегите за подкрепата, както и за коментарите, за бележките. Отбелязах си всичко. Искам да благодаря и на секретарията на нашата комисия за търпението и подкрепата, която ми предоставиха. Съгласна съм казаното от господин Мечел. Когато говорим за конфискуване на активи, за предварителната конфискация, като се гледат банкови сметки или големи офиси в определени държави с ясни економически проблеми, пиратство в Сомалийския залив и економически трафик, връзки, които могат да съществуват между пиратите и фирми някъде другаде. Да трябва да проследим този път. Това, което каза госпожа Габриел, да има обучение. Да, изключително важно обучението. Трябва да съберем най-добрите практики, инструменти, всички те са много полезни. Имаме директива, надявам се всички държави членки да транспонират тази директива, но не сме успели наистина да се справим с трафика на хора и сексуалната експлоатация, както и принудителния труд. Не успяваме като че ли да изградим достатъчно, достатъчно силни средства за борба срещу тази трагедия. Трябва да дадем и повече ресурси, разбира се. Трябва да има просветни кампании, те са изключително важни. Примери като, например, тези срещу тютюнопушенето, всички са съгласни, че тютюнопушенето е нещо вредно и трябва да се борим срещу него. И финалмент. Трябва да има съответни телефонни линии, на които могат да се обаждат жертвите, за да докладват. Трябва да има сътрудничество с НПО, местните организации, работодателите. Това също трябва да бъде разгледано, както и съответните ресурси, които могат да се заделят. Нещо, което ме безпокои е следното. Стратегията на Европейската комисия се занимава с прилагането на стратегията до 2016 година. А какво се случва 2020? Ресурсите до 2020 къде са? Имаме нужда от повече статистика, повече цифри за европейските средства, които ще бъдат заделени за борбата срещу трафика с хора. Все още не разполагаме с такива цифри. Много деликатен е етапа на преговорите сега, така че добре трябва да обмислим този въпрос. Благодаря, госпожо Сендер. Сега преминаваме към киберпрестъпността, госпожа Макларкин. Благодаря за всички коментари на колегите. Явно всички гледат много сериозно на нашата работа, както и трябва да бъде. Основното, което искам да кажа е, че трябва да можем да действаме максимално бързо. Толкова бързо, колкото действат престъпници. Защото сега престъпниците се движат много бързо, адаптират се, променят бизнеса си, бизнес моделите си променят много по-бързо, отколкото ние в отговор на тяхната промяна. Вече значи има хора, които вече следят това е, много се прави в държавите членки и ние трябва да включим идеите на държавите членки, но от друга страна не бива да дублираме техните дейности. Трябва да съберем всички най-добри практики, е, които работят в Съюза. И в борбата срещу това трябва да се научим да използваме технологиите в е, своя полза защото Европейски съюз е водещ с технологиите, престъпниците го правят също, така че ние трябва да се борим с техните средства срещу тях. Надявам се да можем да работим заедно по това досие и наистина да излезем с добри препоръки, които да окажат ясно въздействие и да нанесат своите щети на организираната престъпност. Благодаря. И сега в заключение господин Яколино, който отговаря за общия работен документ. Нека да приключим дебата с него. Заповядай, Салватора. Е, мога да добавя няколко неща. Мисля, че сме по правилния път. Е, всички изказвания на отделните колеги бяха много последователни, бяха изключително ясни за постигане на нашата цел трябва по-ясно да напиша, че борбата срещу организираната престъпност, срещу корупцията и прането на пари си остава приоритет в действията на Европейския парламент, както и на всички останали институции. Моя е задачата, както каза една от колегите, е да събера най-доброто, което е събрано, това, което секретарията прави по един коректен начин така че да събера всички тези части, всички тези изказвания, които са изключително важни, които са разработени а, по, при изказванията на отделните колеги. И в един по-нататъчен етап, а, след а, втория документ, който ще бъде представен на началото на декември, след третото, което беше за корупцията, което ще бъде представено през декември, и в един момент, в който доклада всъщност ще бъде реализиран, както и посредством измененията, които ще постъпят от политическите групи, както и от отделните депутати. Целта всъщност е да има хармонизация на законодателството по отношение на борбата срещу организираната престъпност. И отново повтарям и с това приключвам, че целта е да дадем форма, както и субстанция на една борба, която преминава през ефикасност и конкретност и посредством законодателството, престъпният състав, всички останали изключително важно за успеха на една битка, която всъщност е една победа на цивилизацията. Благодаря. Председателят, благодаря много, господин Яколино. Благодаря на всички колеги, които работиха по тематичните доклади. Мисля, че когато работим с толкова добро сътрудничество в следващите фази, втората и трета фаза по работата на докладите е, по темите корупция, пране на пари и така нататък, толкова по-добре е, че ще има такова сътрудничество. Благодаря на колегите за подкрепата, благодаря на секретарията, благодаря на докладчиците, благодаря за всичко свършено по тези доклади. Е, госпожа Борселино, исках е, да кажа нещо само, тъй като това е последното заседание на комисията преди посещението в Италия на нашата комисия трябва да кажа, че програмата ни бе раздадена с срещите. Искам да подчертая, че сред нашите срещи в Милано не са включени много важни срещи за нас, т.е. Срещ... не се срещаме с никой, който се занимава с прането на пари, не се срещаме с магистрати, които се занимават с корупция, не се срещаме и с лица, които отговарят за Експо 2015. Както знаете, там сега се раздават а, обществени поръчки и там се говори за проникване на мафиотски групи при тези търгове. Така че моля ви да промените програмата. Е, е, е, не, не, няма да се срещаме, но предлагам да обсъдим този въпрос на заседанието на координаторите. То ще започне след няколко минути. Виждам, че секретарията иска нещо да ни съобщи по този въпрос казват ми от секретарята, че повечето от хората, с които искахме да се срещнем, не са тук, но можем да продължим с темата по време на заседанието на координаторите. И може да се опитаме да включим и една подобна визита. Доколкото виждам, няма искания за изказване по точка разни. Значи следващото ни заседание ще се състои тук в Брюксел на 12 ноември 2012 година от 3 до 6 и 30 след обед. И нямаме други изказвания по точка разни. Заседанието на координаторите започва 17.30. Те не всички са тук, затова ще имаме няколко минути почивка. Закривам нашето заседание и започваме в 17.30 с заседание на координаторите.